За мен е изключителна радост да приветствам Томас Хенрик Илбес, бивш колега в Европейския парламент. Той се връща на мястото, където преди много години работи като европейски депутат. Днес обаче той е в качеството си като председател на Естония. Драги колега Илвес, Господин президент, за мен е чест да ви приветствам и ви давам веднага думата. Думата има президентът на Естония. Thank you. Дами и господа, искам да се извиня за гласа си, тъй като явно съм се разболял в Естония. Преди 10 години аз напуснах Европейския парламент, за да поема нов пост в моята страна. Нямаше миграционна криза, нямаше идея за промяна на границите, нямаше, не се говореше за това, че европейския проект може да се провали, нямаше смартфони, нямаше е, наблюдение по интернет, нямаше Uber. Дами и господа, за три четвърти от един век ние говорихме за това, че Европа, Европа е проект на мира. За първите три четвърти от века Европа, половината от Европа по-точно, разцъфваше и се развиваше, като нашата сигурност бе аутсорсната. За последната четвърт на столетието ние започнахме с реинтеграцията на Европа, като присъединихме онези държави, които трябваше да живеят против своята воля в тоталитарна среда. Днес ние, както видяхме миналия ноември в Париж, ние живеем в, сред вътрешни заплахи. За много хора Европа не е отговорът. И така сещам се за цитат от Юлиан Йейтс. И извил се в пръстени все по-широки, колът не дочува соколаря, нещата рухват, не държи средата, безвластието пуснато е само. Нека да се изправим пред тази нова реалност. Европа се намира в трансформационна криза, в преходна криза. Нека, да, дали ще може да се справим ние с нея или други ще трябва да се справят с нея. Всички сме изправени пред изпитания още от Моне и Шуман. Ние се намираме на, в преходен период. Или ще трябва да станем по-силни, или пък разединителните сили ще вземат превес. Но тази криза беше доста предвидима. Знаем, че имаше сериозни проблеми, но ние отлагахме да се справим с тях. Отлагахме кризата с еврото, докато тя стана всъщност непоправима. И това смятахме, че е най-голямата заплаха за европейския проект, но грешахме. Знаехме също така и то от доста време, че има голяма разлика в демокрацията между Европа и нейните съседи на юг, на изток, е, разлика, която представляваше бомба с закъснител, където се ширеха авторитарни режими в, е, зад Средиземноморието и Близкия изток. Днес имаме миграционни потоци, хора, които бягат от Даеш, от бруталността, от безперспективността. Те заплашват Европа както никога до сега. Заплашен е Шенген. Някои държави не искат да приемат беженци, други е, са залети от тях. Солидарността намалява. Някои не искат да помогнат, отказват помощ, други казват, че солидарността е двупосочна улица. Структурни и кохезионни фондове, те стават те, всъщност, те са всъщност еманацията на солидарността. Уважаеми дами и господа, ние гледаме с ужас какво се случва с беженците. Един милион са вече тук, очакват се още 2 милиона. Да, това са огромни цифри. Те ще натоварят социалното сближаване и нашите бюджети. И въпреки това, ние сме виждали много по-лоши неща и оцеляхме. През 1946 година само в Германия имаше 12 милиона вътрешни беженци и 12 милиона от други беженци от други нации. 20 различни нации бяха това. За да се реши тази, този проблем, бяха нужни около 50 милиарда евро от службата за възстановяване на ОНЕ. Просто споменавам тези цифри, за да ви покажа каква огромна задача трябваше да изпълнят нашите прадеди в време, когато дори нямаше правителства в Европа, преди да бе започнат планът Маршал. Така че, дами и господа, нека да съберем разсъдъка си и силата си, нека престанем да се сочим едни други и да не изпълняваме отговорността си. Може да се справим, ако е, следваме примера на нашите предци. Трябва да покажем солидарност към страните, които понасят най-голямата тежест. Освен това, трябва да контролираме по-добре външните граници на Европейския съюз. Не може да сме без граници в Европейския и извън Европейския съюз. Okay. Също така трябва да имаме и добра функционираща политика по обежището, особено когато става дума <clears throat> за връщане на нелегалните иммигранти. Това толкова трудно ли е, когато погледнем какво, пред какво е била изправена Европа след Втората световна война? Дами и господа, след ужасите от Париж, смятам, че кризата с бежанците ще разпали все повече екстремистските настроения. Виждаме различни аргументи че не може да приемаме бежанци, защото те са терористи, като забравяме всъщност, че тези бежанци бягат от, същите, от същата бруталност и убийства, които ние видяхме в Париж. Политическите речи днес често говорят език, който преди се виждаше главно в онлайн. Демократичните центра, центра, центристски лидери са все повече под атака. Екстремистски партии и политици използват беженската криза, както и използваха економическата криза. И това се случва сред мълчаливото съгласие на европейските лидери. Гражданите очакват един разумен отговор на кризата. А кога, и когато традиционните партии не реагират, те търсят отговори в решителността на други партии, но това е решителност по посока на реакционизма, на антиевропеизма. Казвам всичко това като всъщност син на беженци, беженци, които напуснаха Естония през Втората световна война. Затова и моят акцент е такъв какъвто е. Моите родители не винаги се чувстваха добре дошли в Швеция, но на тях им бе даден шанс. И моята надежда е, че след няколко десетилетия ще има президент на демократична Сирия, говорики арабски с немски акцент. Уважаеми дами и господа, <clears throat> трябваше да предвидим еврокризата и миграционната криза, но една криза не предвидихме и е, трудно е да се преповярваме от това беше анексирането на Крим и инвазията в Донбас. Не искам да говоря за това днес, но трябва да кажа все пак, че това а, се случи преди, точно преди две години и с това Русия наруши всички международни договори, включително хартата на ОНЕ. 1970 акта от Хелзинки от 1975 година и хартата от Париж от 1990 година и Будапештинския меморандум от 1994 година, който даваше право на Украина за териториална цялост в замяна на предоставяне на атомния арсенал. Всъщност нарушени бяха договори, които гарантираха европейската сигурност от е, Втората световна война насам. Европа реагира на руската агресия чрез санкции. Санкциите явно са ефективни, но връзките с Русия ще останат напрегнати. Стратегическото търпение е ключовата дума тук. Някои говорят за диалог, добре, но само диалогът не е политика. Поне не е политика, която да се изправи пред агресията. Това вече е трябвало да сме научили от Мюнхен 1938 година. Дами и господа, аз говорих за европейските кризи, които можехме да предвидим, други, които не можехме. А сега искам да се спра на нашето бъдеще и на една дългосрочна криза, която може да предотвратим, ако съберем усилията си. Европейската конкурентоспособност спада. Заедно с Каушек Басо, е, главният економист от Световната банка, заедно с него аз започнах подготовката на едно изследване за събуждането на економическия потенциал в Европа, свързан с дигиталните технологии. Тук Европа изостава по принцип в Европа има добри изследвания, но не грешете. Европа ще стане второкласен играч след като Штатите, Индия и Китай вземат първите позиции, ние трябва да наваксаме. Дигиталната революция може да е благословия за вътрешния пазар, за единния пазар, но днес виждаме възникващи европейски пазари в областта на здравеопазването, на транспорта, но секторното законодателство е фрагментирано. Ние не сме подготвени за дигиталната ера и губим пазарни дялове, губим възможности. Аз го видях със собствените си очи, когато един 23 годишен предприемач направи своята компания и аз го поканих да се срещнем. Той каза, съжалявам, аз обаче отивам в Штатите. той 6 месеца по-късно той генерира печалба от 6 милиона евро на три години продаде компанията си с милиардна печалба. Той можеше обаче да остане в Естония. Over over. И мога да ви уверя, че тази история се повтаря непрестанно във всяка една държава, членка на Европейския съюз. Преди 60 години, когато договорът от Рим постави основата на това, което днес наричаме четирите основни свободи, свободно движение на хора, стоки, капитали и услуги, нямаше нищо цифрово компютрите бяха в своя зародиш. Днес обаче живеем в съвсем различен свят. Ако не си дадем сметка колко дълбока е промяната, особено през последните 10-15 години, Европа ще изостане. Това ще се случи с нашите граждани. За да се справим с предизвикателствата на цифровата резолюция, имаме нужда от гения на европейските предприемачи, европейските дружества, гражданското общество и всяко равнище на държавно управление. Силите на пазара и бизнес моделите ще са основният двигател на необходимата промяна, но и европейското законодателство като цяло трябва да подкрепя тази промяна. За да се отрази целият мащаб на настоящата промяна, смятам, да, че трябва да добавим към четирите основни свободи и пета свобода – свободното движение на данни. Тази пета свобода може да бъде включена в съществуващите четири, но ми се струва, че тя днес е толкова важна, че трябва да получи свое, свое собствено съществуване. Данните не са нито човек, нито физическа стока, нито капитал, нито услуга. И за да могат данните да, да се предвижат свободно, те трябва да могат и свободно да прекусяват границите. Предложението на Европейската комисия за единен цифров пазар подкрепя тези основи, но трябва да се превърне в истинска добавена стоеност за вътрешния пазар, а не просто в набор от цели, които трябва да бъдат постигнати. А за гражданите на Европа какво значи петата свобода? Това значи, те ще имат достъп до данни, за които сме платили, където и да се намираме в Европейския съюз. Това значи, че електронната търговия няма да, се, да бъде ограничена само в държавата, в която имате банкова сметка и че никой вече не може да решава на случайен принцип кои европейски граждани имат право да закупят дадена онлайн услуга и кои не. Днес обаче е по-лесно да се изпрати бутилка зехтин от Сицилия до Северния полюс, отколкото да се свали една песен от iTunes и да се използва в друга държава. И а, аз лично мога да ви кажа, че ние в нашата страна имаме електронни а, рецепти от лекарите ни и мога да отида във всяка една аптека и да получа лекарствата си във всяка една аптека, но не мога да го направя тук в Страсбург, например. И не разбирам защо да не мога да се възползвам от рецепта за лекарство, което се нуждая тук в Страсбург, при положение, че моя лекар в Естония ме го е подписал. Не бива да се пречи на търговията с, с законодателни мерки. Но свободното движение на данни не засяга само търговията. Както всяка една от основните свободи в Европейския съюз, тя носи със себе си права и отговорности, като сред тях основно е правата и отговорностите за защита на данните собствеността на, собствен... на личните данни и правото на свобода да решим какво може да правим с тях е пред... основно предусловие, за да може да се използва пълноценно тази сила на данните. Новото предложение за регулация на защитата на личните данни е много добро по своето същество. Да дава възможност на отделните граждани да имат истинска собственост върху своите лични данни и да ги предоставят на трети. По този начин ще се намали административното бреме върху предприятията, бреме, което в момента струва на дружествата и на гражданите Европейски съюз много време и разходи. Също така това ще значително ще увеличи ползвачността. Но трябва да сме сигурни, че економическите данни не засягат и не личните данни. Има все по-огромен набор от данни, които могат да предоставят нашите умни коли, нашите умни телефони и умни хладилници. Всичките трябва да бъдат обединени като проекта, който Германия в момента се нарича Индустрия 4.0. Европа трябва да инвестира в водещите технологии за създаване на доверие в сигурността на потоците от данни които действително да гарантират безопасни технологии и да насърчават тяхното използване. И накрая, както за да имахме четирите основни свободи на движение, имаме нужда от добри пристанища и пътища. Сега имаме нужда от същата инфраструктура за петата свобода. 5G и ЦИФ и високоскоростният връзка трябва да станат наистина повсеместни а селските райони, които бяха благодетелствани безкрайно от общата селскотопанска политика, днес се нуждаят и имат право на същият достъп до този нов прапит и до цифровите технологии, като останалата част от Европа. Приобщаването е от съществено значение. Всички трябва да могат да се възползват от тази промяна. И опитът ми в Естония ме кара да бъда оптимистично настроен. От 2005 година насам има, въз... имахме електронно гласуване в 9 национални, регионални, европейски избори. Може би смятате, е, че от това се възползваха само градските елити, тези, които са свикнали да използват новите технологии. Но а, нашите изчерпателни социални проучвания показват, че е, не съществува подобно демографско различие или разделение между градове и села. Оказва се, че възрастните хора в всичките райони също гласуват по интернет, използват скайп, за да се, да се свързват с а, своите близки или да говорят от разстояние с лекаря си, колкото и техните да, за да се свързват с както техните внуци. Между другото споменах Естония, защото компанията беше създадена в Естония, но в момента се намира някъде в Съединените щати. Но въпросът това, дами и господа, трябва да се попитаме какво ще бъде бъдещето на труда в цифровата технология. Какво ще се случи с работните места на таксиметровите шофьори и на работниците в, в заводите. Какво ще се случи с лекарите и счетоводителите. Не знаем какво ще се случи. Цифровата революция едва започва и най-смирено признавам, че няма как да дадем сигурен отговор. Но знам едно. Цифровата резолюция, подобно на кризата в еврозоната, кризата с Крим и бешенската криза, изисква от нас да дадем най-доброто от себе си в време, когато политическите игри са възпрепятстват нашите най-добри инстинкти. Време е да проявим същата смелост, каквато проявиха нашите предшественици през 1957 година, 1989 година, 1991 година и 2004 година. Те се изправиха пред несигурността и успяха да продължат напред. Ако отстъпим пред популистите, които твърдят, че Европа не може да заслужи доверието на своите граждани. Нито една криза за бъдеще няма да намери адекватно решение. Независимо дали става по за миграцията, за еврото, за военно нападение, без въобще да споменаваме предизвикателствата, идващи от технологичните промяни. Всяко едно решение което е на национално равнище, ще ни върне в времето и епохата от преди Втората световна вода. Епоха на политика, която се води в краткосрочен план и в който силата е най-важното. А за нещастие нееднократно сме виждали до какво водят подобни епохи в историята на Европа. Нека да не си правим иллюзии какво ни чака, ако проявим колебания и отново ще е, си позволя да цитирам Йейтс, Йейтс в края на изказването си на най-добрите ли освобождения, най-лошите с гъста страст се пълни. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, уважаеми колеги, за вашите аплодисменти. Благодаря, господин президент, за вашата вдъхно, вдъхновяваща реч. Аз няма какво да добавя. Що се отнася до аплодисментите, що се отнася до протеста, вашата реч беше много изпълнена със съдържание, за което много ви благодарим.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 Нещо, което се случи а, у нас и искам всички да чуят. А, бях освободен. Всички обвинения повдигнати срещу мен а, отпаднаха. Благодаря на всички колеги, които ме подкрепиха. Получих подкрепа